Здравейте всички! Скъпи колеги, предлагам да започнем работа. за да можем да свършим на време и да свършим полезна работа. Първо, искам да ви приветствам. С добре дошли наново, както казах и на нашите координатори на заседанието преди това. скъпи приятели от нашата комисия, радвам се да ви видя отново на възобновената ни работа след августовския отпуск, който надявам се ви е дал нови сили. Надявам се, че сте заредили батериите, за да можете да започнете наново работа и да се зловите с всички трудни задачи, които предстоят, да, да вложите цялата си енергия и сили с една положителна нагласа за да свършим всички задачи, които ни чакат. Още от днес а, в нашата комисия имаме един доста натоварен дневен ред. Е, фигура la reunión de los grupos. Тази седмица има заседание на парламентарните групи и на Комисията за граждански права, която която именно редовно заседание. Има най-различни искания. Сега трябва да започнем по дневния ред, да приемем дневния ред. Ако няма възражение, смята се за прият. Втората точка е съобщение на председателя. Координаторите предложиха да назначим господин Диас Демера за докладчик по либерализацията на визовия режим с Тайван. Госпожа Матио е докладчик по протокола а, на ООН за огнестрелните оръжия и прилагането на член 10 и господин Морес, докладчик по споразумението за асоцииране с Исландия и Норвегия и Европейското споразумение за наказателно-правна помощ. Тук е, е апогей за моята кариера, господин председател. Ако нямате въпроси, или възражение, смятам, че можем да одобрим докладчиците. Главният секретариат на парламента внесе в парламентарните отговори предложение за график на парламентарните заседания, пленарните заседания за 2011 година, което ще се доточни в зависимост от възможностите на преводаческия състав и свободните зали ритъма продължава да бъде напрегнат. Ще а, сведем до минимум заседанията в понеделник и в четвъртък вечер, за да може да улесним възможностите за общуване а, между членовете на комисиите и ще гледаме четвъртък по възможност заседанията са само сутринта. Третата точка е, е приемане на протокол от предишни заседания. А ако няма възражение, смятаме, че протокол... Има възражение ли, господин Клас? Клас? Благодаря, господин председател. Искам да се спра на нещо казано по точка втора. Смятам, че една от точките на заседанието на координаторите беше посветена на новата точкова система за приписване на докладите. Дали на последното заседание се обсъжда тази точка и какво беше решението? Има ли изменения спрямо предната система? Можете ли да дадете някаква допълнителна информация? Да, господин Клаус. Наистина. Тази точка беше прията без възражения от съседанието на координаторите и ще се използва обичайната система ДЕОНТ за а, приписване на точки. Просто продължаваме с обичайната практика за разпределяне на докладите и становищата. Докладите в рамките на съвместното вземане на решения на международни доклади и всякакви други. Просто продължаваме с обичайната практика, която беше одобрена. Благодаря, господин Клас. Имам един конкретен въпрос по отношение на докладите, които не интересуват никого. Обикновено нито една група не би трябвало да плаща за такива доклади. Проблемът е обаче, че независимите депутати никога не биват питани дали не се интересуват от този тип доклади. И за тези депутати е трудно да станат докладчици. Ще се радвам, ако за бъдеще се допитват и до тях. Este es un asunto que ya discutimos en el arranque de la legislatura. Да. Ние вече сме водили тази дискусия в началото на мандата, когато се създаде нашата комисия и се бяхме споразумели, че докладите, които не се искат от групите, няма да гълтат точки и трябва да се получи консенсус на координаторите, за да се дадат докладите на независими депутати. Господин Бусотил. Yes, if I may come in on that. Um, uh, my... Аз смятам, че когато нито една политическа група не иска даден доклад, е, тогава е, се дава доклада на е, някоя група без точки. Обаче е имало случаи, и аз знам за един такъв случай, когато като координатор от Народната партия групата единодушно се отказа от реда си по този доклад в полза на необвързаните, само за да се убедим, че необвързаните е, е, също се чувстват като част от тази група. Народната партия вече го е правила и затова очаквам е, други колеги от други групи групи да се приобщат към работата по този въпрос. Добре, благодаря ви за изяснението. Благодаря ви за уточнението, но както вече казах, ако никой не иска даден доклад, той е, трябва да бъде даден на някой, но не е съобразно обичайната система, е, която е от е, особен определен брой точки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 ще получим правото на изготвяне на доклад? Не знам. Не знам какво точно е било казано по време на срещата на координаторите. <laughs> Точката е обсъждана повече от веднъж. Няма смисъл сега да повтаряме казаното и отново да отваряме дискусията. Когато започна работа на този парламент преди една година, виждам, че господин Алваро иска да каже нещо. Господин, господин председател, само като обяснение по страница, искам да ни обясните. Е, сега, тук може ли да опитаме картата за гласуване, защото е, тук имам червена светлина и се да картата ми да не е още във вакансия. Are you asking, are you asking for technical... Е, техническа помощ ли искате? Okay. Let me see, let me see, let me see. Let me see, just, just, just a second. Един момент. I think we all need to resort мисля, че всички трябва да извадим електронните карти. Ако обичате, е, пригответе си картите, е, за да видим дали системата работи както трябва или не. Yep. Yes. Shall we go for да, е, нека сега е, да е, направим опит за гласуване. Експериментално гласуване едно. Is it working? Работи ли системата? Did it work? Uh, работи ли? Е, прекалено много зелени гласуват. Е, трима души в повече от зелените. Трима повече. Как стана така? Е, втори опит. Втори опит. Започваме. Сега започва гласуването. съобразно е, системата за запис е, има трима, трима, трима, трима повече от зелените има. И Един независим също в повече. Един независим в повече. Какво е, ще кажете за това? Какво ще кажете за това? Колко независими имат право да гласуват? Има двама и аз съм трети, се обажда един депутат. Проблемът е в системата. Проблемът е в системата. Ако не решим проблема, е, трябва да има, да, да, да, да специално да вадим един глас. Е? Си. Ако има съмнения около гласуването, Така покрихме въведението. Нека сега е, да минем по същество. Първо, Позицията на парламента по проекто бюджета за 2011 година във вида, в който е изменен от е, съвета. Аз напускам председателското място. Пристъпваме е, към гласуването. Госпожа Софи Инвелт. Okay, thank you. Um, colleagues will... И така, благодаря. Колеги, пристъпваме към гласуването. Ще трябва да опитаме да гласуваме без електронно гласуване. Затова хубаво вдигайте ръка. първо ще прочета цифрите, ако не, възразявате, на основните четири заглавия. Първо по изменение 5601 за против, въздържали се, приема се. 5609 за против, въздържали се, приема се. 5610 за против, въздържали се, приема се. 5611 и 12 те съвпадат за против, въздържали се, приема се. 56-13 и 56-13 е, за, против, въздържали се, приема се. такъв случай 56-14 отпада, 56-15 и 16 отпадат за, против, въздържали се, приемат се. 56-17 за, против, въздържали се, приема се. 18 и 19 съвпадат за, против, въздържали се, също се приема. 56-20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се. Бих казала, че се отхвърля. Тъй като не можем да проверим електронно, трябва да гласуваме отново за. Високо задръжте ръцете си. Против. Да, ясно, ясно, че се... Да, отхвърля се. Тъй като електронната система не работи, много ви моля ясно посочвайте как гласувате, иначе губим време. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 23 и 24 и 25 отпадат. 26 е оттеглено. Това е така. 56-27 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 56-00, 56-28, 29 и 30 се падат за. Е, да, против въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5601, 32 и 33 за, против, въздържали се, приема се. 56, 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-02, 56-37 съвпадат. Кой е за? против, въздържали се, приемат се 5605 за, против, въздържали се, приема се 5638 за, против, въздържали се. Е, е, нека отново да гласуваме, защото не беше ясно. Вдигнете високо ръка за Против. Отхвърля се, отхвърля се е, е, 5606 е, за, против, въздържали се, приема се. 5604 за, против, въздържали се, приемат се. 5630 това отпада. 5640 отпада. 5603 и 5641 съвпадат за, против, въздържали се, приемат се. 56-47 компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. 56-42 отпада заради компромиса. 56-43 за, против, въздържали се, приема се. 56-44 за, против, въздържали се, приема се. 5607 за, против, въздържали се, приема се 5645 за, против, въздържали се, приема се. Така и стигаме до проектостановището. Първо изменение от госпожа Вержат. Е, зелените са пускали разделно гласуване. Гласуваме по първата част за против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, те, двете се приемат. Второ изменение, второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто отпада. Трябва сега да гласуваме пето изменение с устно изменение от докладчика. Някой възразява ли на устното изменение? Не. В такъв случай пето изменение с устното изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Седмо из... изменение. Госпожа Келър, да, имам устно изменение по седмо изменение да добавим е, както е в Стоконската програма, да се добави и в Лисабонския договор. Тоест, става. Особено тези, които имат нови задачи по Стокомската програма и по Лисабонския договор. Добре. Да, разбирам кое имате предвид. Някой възразява ли към тази добавка? Не. Значи седмо изменение, сусното изменение за против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изме... Е, девето изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим за... Вдигнете ръка, ако обичате. Мисля, че се приема. Против. Да. И ясно, че се приема. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение второ за, против, въздържали се, приема се. 11 е, отпада. 12 изменение за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приемат се. 14-то. По него няма да гласуваме. 15-то изменение за. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Компромисно изменение трето за. Против? Въздържали се? Приема се? И сега окончателно гласуване. А, да, накрая се оказва, че системата е проработила, значи окончателното гласуване и всеки ще види как гласувате. Така че започваме гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с широко мнозинство. 38 е, за, 2 против и 1 въздържал се. Благодаря ви много. Скъпи колеги, може ли да продължим работа, ако обичате? След гласуването пристъпваме към следваща точка от дневния ред, пета точка мерки по прилагането на споразумението FTP2 това е всъщност за наша информация и сега ще чуем от комисията какви мерки се предвиждат за прилагането на това споразумение, което беше прието с гласуването в началото на юли след което ние разбрахме, че председателя на парламента Бюсък е писал до е, председателя Баросо, за да иска комисията да предвиди мерки по прилагането на споразумението. Първо назначаването е, на е, европейско лице по член 12 предвид е, искането, е, посочено в парламентарна резолюция, във връзка с назначаването на независимо лице, което да наблюдава е, цялата структура и всички операции. И второ, технически подробности по процеса на проверки по член четвърти. И това трябва да стане съвместно с вас. И трябва е, след първите 6 месеца е, трябва да се направи оценка след влизането в сила на това споразумение. Е, така че ние ще чуем информацията от комисията. Добре дошъл на господин Адалмейда, който представлява комисията, на който даваме думата. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие, че ми се предоставя възможността днес е, да ви уведомявам за последните събития във връзка с е, прилагането на споразумението. То влезе в сила на 1 август. Ние напълно разбираме интереса ви е, за това да се уверите, че споразумението се прилага както от вас иска от всички страни. И интереса ви е, съответно да бъдете информирани по тази точка. Искам да потвърдя, че комисията прие като свое задължение да ви уведомява редовно по тази точка. Едновременно с това бих искал вие да проявете разбиране, че някои оперативни подробности по програмата и по самото прилагане на споразумението не могат да се обсъждат е, на открит форум, като настоящата ни среща. Ако е необходимо, ще трябва да се позовем на оговорките как се споделят тайна информация, споразуменията, които съществуват между нашите институции. И е, за мен е удоволствие да ви уведомя как се прилага независима процедура. Е, прегледа по член 13 и изобщо как се прилага самото споразумение. Сега за независимия преглед, независимата оценка, Първата точка, която искам да повдигна е назначението на независими наблюдател по член 12 от споразумението. Неговите задачи са от техническо естество и той трябва да преразглежда извадката от данните и достъпа до данните по, от базата данни FTP. Е, той или тя, ако окаже, че няма достатъчно факти е, за да се докаже издирването на определено лице и е, специалният наблюдател трябва да провери дали има е, специфичен достъп до информацията за всяко конкретно лице, свързано с е, тероризъм. Освен това, е, както се предвижда по член 12, лицето, което трябва да бъде назначено от комисията, е, трябва е, да има и съответните гаранции за сигурност от Съединените щати. Комисията е обявила, че местото е обявено на 29 юли и през, до септември трябва да се подадат кандидатурите. И след като получим кандидатурите през септември, ноември, мисля, че крайният срок е 15, ние е, ще направим предварителен подбор, ще уведомяваме вашата комисия е, за е, цялото за независимия подбор, е, включително списъка на кандидатите и имената на лицата, които са подбрани, е, тъй като въпросът е чувствителен. Информацията ще се отпуска при специални разпоредби, като си има предвид, че това е тайна информация, съобразно споразумението между нашите две институции. Independent overseer has been appointed on a temporary basis. Независимият наблюдател ще бъде назначен временно, докато се установи окончателно процедурата по назначението. Като имам предвид казаното миналия петък от Малстром, временното назначение приключи миналата седмица. Не мога обаче да ви кажа името на лицето, но мога да ви кажа, че е, всички условия са на лице, за да вярваме, че лицето лицето има опита, за да може да изпълнява задачите, които изискват от него по споразумението. Въпросното лице е получило споразумението на властите на Съединените щати и е, съответните съответния допуск. А, и той вече започна работа. Аз съм сигурен, че има много въпроси по работата по споразумението в първоначалната му фаза и работата на независимия наблюдател. Виждам, че някои от въпросите вече са отправени писменно до комисаря Малстром и тя в най-скоро време ще ви отговори. Е, сега по е, прегледа. Вие знаете, по, член 13 на споразумението е, предвижда се съвместно наблюдение. Първо, при всяко събитие, след период от 6 месеца, след влизането в сила на споразумението, и този преглед ще се осъществява от гледна точка на финансовите източници, до които имаме достъп, това, което се е, споделя между държавите членко и трети страни, Европол, Евроджаст, е, случаи, при които информацията се използва е, за проучвания, за прокурорите или за финансиране на тероризъм, а също така и задължението за защита на данни по споразумението. По 13 член Европейската комисия ще изготви доклад е, до парламента и до съвета, след като осъществи прегледа. Е, ние знаем, че този преглед ще приобщава представители на две власти за защита на органите. Е, почти, е, поне едната трябва да бъде от държавите членки, когато съответният провайдер бъде посочен. Предвид комисията от 5 август от господин Якоб Констан и препис от това ви бе, писмо ви беше изпратено на представители на власти за защита на данните в Холандия и в Белгия искат да вземат участие в този преглед. Ние ще започнем с е, подготовката на прегледа следващите месеци и е, ще се допитаме до представители преди да видим е, как точно да се осъществява прегледа съвместно с властите на Съединените щати. Естествено, че ние ще ви уведомяваме по въпросите, които вече сте ни задали или ще ни зададете. Ще се вземат предвид е, в процеса на прегледа и ще е, ви се отговори в е, възможно най-добрата степен в доклада, който ще се изготви след като приключи първия преглед. Сега по ролята на Европол. На 1 август Европол беше изцяло готов да изпълнява задачите, които му възлага законодателя в съответната времева рамка и особено техническите начини за проверка от страна на Европол. По член 4 от споразумението има споразумение между комисията и е, властта на Съединените щати на 30 юли след консултации с бюрото. Техническия начин на прилагане е, е, пред предполага да има участие в Европол, данните, които са необходими за проверката, е, нормалното е, времетраене на проверката, е, сигурност и поверителност, а също така и мотивирането на решенията, които ще се вземат по член по съответния член на споразумението е, е, всички класифицирани документи могат да бъдат споделени с вас по обикновената процедура за споделяне на класифицирана документация. Е, практически се създава връзка между оперативните части на Европол, за да се изпълняват задълженията по новия договор. Ще има и разследващ опитен орган за тероризъм, в съществуващата е, част на Европол е, и е, те основно ще оценяват исканията на Европейския съюз и ще правят проверките по член 4 от споразумението. И новото звено ще е, изпълнява е, задълженията по член 10 от споразумението, което предвижда е, обмен на информация между Европол и Съединените щати. Тези разпоредби са независими от процеса на проверка по член 4, обаче от ключово значение за Европол, за да развие познания и компетентност при борбата срещу финансирането на тероризма. Тези е допълнителна информация ще даде възможност за по-широко разбиране на контекста, в който Съединените щати правят искане, а освен това и увеличава капацитета на Европол и нови ще се отвори и нов файл в Европол, е, за да могат да се събират е, всички искания от Съединените щати по член 4 и сродната информация, обменна информация с Съединените щати е, по член 9 и 10 от споразумението и в този файл там също ще се събират такава работна информация. Е, съобразно първоначалния ни опит има вече първо искане от Съединените щати по член 4 от първата седмица на август 2010 година и е, съобразно проверките на Европол, е, съответно молбата беше удовлетворена и провайдера също беше информиран, както подобава, чрез Офиса за защита на данните и Европол съответно даде насоки за работа. А, освен това, имаше искане и от ковчежника на Съединените щати по член 4. Процеса по член 4 и 9 тече нормално и отговаряме на всички условия на споразумението. И по тази точка искам вашето разбиране. Както вече казах, не мога да предоставя повече оперативни данни по е, споменатия процес, който е, тече в момента. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря, господин Алмеда. Има няколко души, които искат да вземат думата. Първият колега има думата. Благодаря, господин председател. Честно казано, аз не знам дали съм положително изненадана по отношение на доклада на колегата Алмера. Понякога нещата могат да функционират и добре, въпреки че ние сме свикнали по друг начин да а, възприемаме нещата. Бих искала да попитам тъй като а, знам, че техническите предпоставки са много сложни, както и мерките, които трябва да се предприемат, например, дори по отношение на функционирането на Европол. Тази материя е доста сложна и ще се даде възможно да се прехвърлят данни към Съединените щати, а също така и Европол ще разполага с необходимата информация, за да може да прецени дали преноса на определен вид данни е оправдан или не. Още един допълнителен въпрос, свързан с контролерите. Трябва ли е, Европейския съвет моли многократно да взема участие при избора на тези лица. Искам да попитам след приключването на процедурата по избирането на тези лица, дали парламента все пак ще разполага с право да с право през на решение кой ще взема а, тези длъжности. Госпожа Вебер. Um, I admit I was among those who wanted... Аз съм от тези, които искаха да се... Аз съм сред тези, които искаха да се изключи едно разумно споразумение, за да не съжаляваме, но за момента имам някои безпокойства. А, това, което става до тук, ме кара да се чуда дали процесът ще бъде достатъчно прозначен и дали ще продължи продължи. Комисара Малмстрън спомена, че на врем... че наблюдателя ще бъде назначен временно. Вие споменахте, че не може да разкриете името на кандидата. Мога да а, а, раз... разбрах, че е мъж, защото казахте той. Не казахте, казахте неговото име. Всъщност тук не е важен полът на лицето но не разбирам защо не може да ни разкриете името, защото трябва да остане в дълбока тайна. Това означава обаче, че цялата процедура, която ще се развие след това, няма да бъде прозрачна и има едно противоречие между е, обществената поръчка, общественото състезание, кандидатура и тази поверителност. Господин Бузък каза, че парламента ще участва. Ние трябва да разполагаме с имената на тримата кандидати и да контролираме, да наблюдаваме изборът на наблюдателите. А, ние планирахме е, процедурата, обсъдихме и искаме да знаем до каква степен тя ще бъде прозрачна и дали парламента ще участва в нея или не. А ако си спомням добре, аз съм сигурна, че си спомням добре, това е до голяма степен предпоставка за подписване на споразумението и сега съвсем не ни харесва това, че комитета се опитва по един или друг начин да ни избегне. Това не е споразумението, за което ние гласувахме. Благодаря. Благодаря ви. Господин Алваро, искахте ли да се... Алваро, не бях сигурен. Благодаря. Два. Чух две много добри изказвания. Няма много какво да добавя. Ние имаме добро сътрудничество между институциите и ние дадахме своя принос и е, процедурата за назначаване на наблюдателите е, може да събуди някои съмнение дали ще получим това, на което сме се надявали. Е, дали няма да се развият нещата по някакъв различен начин от този, който сме ги предвъдели. Но следващите процедури трябва да бъдат прозрачни и всякакви процедури на назначение. А, те, можем да вземем примерно от балканските мисии. Комисията а, трябва да разбере, че ние а, искаме да знаем кои ще бъдат лицата, които ще бъдат назначени, да се да срещнем с тях и да им зададем въпроси. Добре, казва председателя. Господин Албрехт. Um, yeah. Това на конспиративна серия ми прилича за правата за защита на данните на това лице. А, ние не знаем дали това лице въобще съществува. Аз не знам. Така че според мен голямата победа, която постигнахме преди лятото, не е толкова голяма. Не знам. Имам два въпроса. Естествено, че член 12 е, е, предвижда назначение, при което има пълно участие на Европейския парламент, в частност нашата комисия, така че ние трябва да знаем поне назначен ли е някой, е, кой е той и прочие. И ние не можем да заобиколим това с назначаване времено на някой нещо, което съществува. Трябва да сме е, е, строги. Има и още една точка. Uh, ние настояхме господин Бусек да започне диалог с Американския конгрес за трансатлантическата защита на данните. Искам да кажа, че може би ще бъде хубаво отново да го попитаме дали нещо тече. И второто по е, е ФТП, по Европол. Това не е въпрос към комисията, а тук да имаме време, ако имаме време, да попитаме Европейския а, съд дали е, е, ли лицето, което е назначено, отговаря на, изисква... на исканите на договорите. Е, ние като зелени настояхме за това преди лятната вакансия и отговора беше няма време, ние сме законодатели, обаче аз е, смятам, че ще бъде хубава идея да попитаме дали тази система за трансфер, която е предвидена по FTP, отговаря на разпоредбите на новия договор и ще е, бъда удовлетворен, ако дали нашата комисия и правната комисия зададат такива въпроси. Thank you. Mrs. Ernst. Благодаря, господин председателю. Аз съм изумена. През цялото е, време до лятната вакансия говорихме за това, че всичко трябва да е прозрачно, всичко трябва да е съгласувано с Европейския парламент, всички трябва да участват и стотици пъти това ни беше потвърдено – и сега изведнъж има поверителна информация, която не може да ни а, бъде съобщена, да ни бъде съобщена и какво означава за нас а, това. Какво означава това за тези доклади, които а, получихме и се казва тук а, по време на тази дискусия не можем да ви съобщим тази информация. А как да стане? Като се срещнем на кафе ли ще ни бъде съобщена, съобщена тази поверителна информация? Искам този въпрос да бъде изяснен, защото а, нищо не ми стана ясно. И как, от какво изхождате, че Европол е изключително добре подготвен? Сега, през лятото те са запретнали ръкави и са се справили с тази а, важна задача, в което ние а, силно се съмняваме. Това означава, че Европол от самото начало са били в състояние от 1 август да се справят с тази задача. Нека а, да ми обясните малко повече по този въпрос, ако обичате. Благодаря ви. Thank you, Mr. Господин Бозутил. Благодаря, господин председател. Моето мнение е малко по-положително, отколкото на предишните изказали се. Е, мисля, че доста неща са, свър... са свършени за съвсем е, кратък срок от влизането в сила на споразумението. Искам да благодаря на представители на комисията за съобщението за това какво се е случило за този период. Аз мисля, че е, съм удовлетворен, че много неща вече са свършени. Не значи, че всичко е свършено и че сме напълно удовлетворени, но все пак е, трябва да признаем, че за кратко време са свършени доста неща. Това е първото, което искам да кажа. Второто е, че ние трябва да внимаваме, трябва да спазваме първомощите на всяка институция. Нашата роля е съвсем ясна и ние трябва да проверяваме работата на комисията. Аз така тълкувам нашата роля като парламент и съм ревнив за това ние изцяло да запазим ролята си което не означава, е, че ние трябва да си присвояваме правомощията, които основателно, дори по това споразумение, принадлежат на комисията. Ние не трябва да пристъпваме, е, да прекрачваме е, нашите собствени правомощия. Нека нещата да се вършат както трябва. Нека комисията да си върши работата по правомощията й и нека след това да обсъдим въпроса и да изградим политическата си оценка въз основа на информацията, която комисията ще ни предостави. Аз не казвам, че ние винаги ще се съгласяваме с комисията. Ние не винаги сме се съгласявали в миналото и ще има и други такива поводи, но трябва да спазваме ролята си, както е предписана по споразумението и възоснова на постиженията на комисията. Благодаря ви, господин Бронс. Благодаря, господин представител. Дали представителя на комисията може да ни каже или да ни напомни, ако вече ни е казал, дали в окончателна форма на споразумението Съединените щати ще получат информацията, която получават от Европейския съюз на трети страни, особено трети страни, които се разглеждат като наши съюзници в Близкия изток. В такъв случай така информация може да се използва не неправомерно дори е, за незаконни действия, като това, което се случи в Дубай напоследък. Thank you. Mrs. Intveld. Госпожа Интвелд. Благодаря, господин председател. Аз е, изцяло подкрепям е, казаното от много от моите колеги. Аз съм изненадана и разочарована от потайността на комисията. Господин Босотил каза, че ние трябва да спазваме ролята и правомощите на Европейската комисия но аз мятам, че ние трябва да спазваме и правата на гражданите и комисията трябва да спазва своята собствена роля и отговорност не в интеринституционалната установка, но в отговорността си към гражданите, което означава максимална прозрачност. Не абсолютна, но максимална прозрачност. И виждам контраста между желанието на Европейската комисия да съобщава банкови данни на милиони европейски български граждани на американците без гаранции и контраста с цялата потайност около лицето, което се предполага, че ще наблюдава прехвърлянето на данните. Е, света е с главата надолу е, ние имаме право да знаем кое е това лице и трябва да проверяваме целият процес. Искам да кажа и още нещо. Става въпрос за доверието, което институциите си гласуват помежду си. Мисля, че комисията е запозната с затрудненията, с които се сблъскахме, когато трябваше да се гласува това споразумението. И много хора, включително и аз смятахме, че всичко се основава на доверие. Но не знам дали направихме правилен избор. Когато ние гласуваме доверие на комисията, тя трябва да го заслужи. Не само сега, но и по бъдещи въпроси. Трябва да има повече неща на масата. Ако не можем да ви вярваме, ние не можем да ви вярваме така на юнашка версия. Всичко трябва да бъде съобщено до последната запетайка. Според мен това не е работна ситуация и комисията трябва да направи по-голямо усилие, за да бъде достоен за доверие съюзник на Европейския парламент и това започва с прозрачността. Thank you. Mrs. Holmeyer. Госпожа Холмайер. Уважаеми е, колеги, аз съм изненадана, че още преди да е започнала работата, е, се изказва недоверие към комисията още по време на първото заседание. Прекалено сме критични към, догу... към доклада и така трябва да бъде. Но нека първо те да се опитат да приведат в действие това, което ние сме решили в парламента и след това да съдим последствията. Съвсем ясно, като депутата е, искам да заявя, че аз не съм в състояние да избера това лице, което може да заеме тази важна и управленска длъжност трябва да бъдат избрани хора със съответната квалификация. Това не е, е длъжност, която ние можем да обсъдим сред е, е, отделните парламентарни групи. Ние не знаем името, но дори да го знаехме, ние не можехме да преценим дали това е подходящото лице или не. В Европол с истинските специалисти, които работят в тази област. И те със сигурност ще назначат лице, което е експерт в тази област. Не трябва да а, изказваме едно предварително недоверие към комисията. Нека да изчакахме няколко месеца, когато работата вече е в ход, да видим какво е свършено, какво не, тогава да изкажем нашите а, критични точки, но сега преди да е започнала работата им, а, и без а, да могат те да ни докладват за работата свършена от тях, и така и разбрах аз от доклада, че това не е един всеобхватен доклад, който ам, очита дейността, а по-скоро за това какви действия и мерки са а, планирани. Да, Албрехт, вие сте спец специалист по защита на данните. Защитата на данните не е само в собствен интерес, ами в интерес, да речем, на службите, за които работите. Смятам, че лицата, които работят там, имат право на защита на данните. И в противен случай, когато информацията е поверителна, няма нужда да се каним на кафе, а може да се срещнем в тесен кръг. Така че, но таки, по такива въпроси трябва думата да има председателя. Мистер Мело. Благодаря, Sr. Sr. Господин председател, преди всичко искам да знам за собствена информация дали е, лицето, за което говорим, е същото, за което се отнася е, документа, тази временно назначена личност. За едно и също ли говорим? <laughs> No, we are, we are talking... Говорим за процедурата за назначаване на наблюдателя на човека, който ще отговаря за прегледа на предаване на данните съгласно член 12 от споразумението, прието от парламента, споразумението ТФТП. Господин председател, имам чувството, че малко като че ли избързваме с тази разговор. Когато чета предпоследния параграф, параграф виждам крайния срок за представяне на кандидатурите 15 септември. Още не е стекал срока, не са представени всички кандидатури и ми се струва странно вече да е, се палим тук по една личност, която ще бъде, е, личностите, които ще бъдат предложени до 15 септември, ще и едва тогава ще се знае кой кой е. Защо преди края на процедурата обсъждаме това лице? Contra o terrorismo. Eu quero me parecer que enfim, os Estados Unidos da América são nossos aliados na luta contra o terrorismo. Na verdade. А, общо по доклада в борбата с тероризма Съединените щати са наш съюзник, а не обратното. Както изглежда от изказванията на някои депутати, ние трябва да имаме доверие в Съединените щати. И като знаем, че Съединените щати са една демократична държава, която има е, съществена роля в борбата с тероризма, са наш съюзник, да имаме подобно отношение, подобни подозрения, да искаме гаранции, да сме загрижени. Някои <laughs> депутати са доста безкомпромисни, искат гаранции за свободата но информациите са които се предоставят на Съединените щати, данните, които предоставяме, са същите, които и ние бихме използвали и ние можем да използваме в наша полза всичко, което се прави за засилване на борбата с а, тероризма и затова знаете, че данни се обменят и в европейското пространство и пак ще припомня, Съединените щати не са противник, а са съюзническа държава, те са демократична държава, която защитава основните ценности, и защитява и самия Европейски съюз и е- не, не, не бива, разбира се, не бива да се остава по отношение на прозрачността, е, гаранциите за свобода, но смятам, че дискусията се състои в момент, който е твърде преждевременен. да резерва, porque е... Не, не, аз... добре, ме с отиделенски го правя, то много добре. Радикал. И... А, смятам, че в областта на борбата с тероризма трябва да се обсъдат всякакви въпроси и и не трябва да забравяме, че тук има и риска терористите да научат всички наши данни, ако това се излъчва в е, интернет. И борбата с тероризма, за да бъде ефекасна, все пак трябва да се спазва и някаква поверителност. А, ние поверихме на Европейската комисия определени задачи, тя трябва да ги извърши и смятам, че а, отново ще повторя, не е момента сега да разглеждаме този документ. Нека да изчакаме срока 15 септември. И за, когато настъпи момента, необходимия момент, ще научим името на лицето, което ще бъде назначено. del día concierne a las medidas de implementación del acuerdo TFTP adoptado en julio, eh, de las que puede informar la Comisión. Para eso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 а, може би погрешно ме разбрахте. Има а, много голяма доза информация, която е противоречива. Комисията не иска да ни каже, но пък от пресата вече стане известна част от информацията. Имахме един дълъг процес на дискусии по тази тема. Имаше декларация на заместник секретаря, отговарящ за борбата с тероризма и на 11 е, юли той даде интервю в е, вестник Guardian по отношение на SWIFT. И така, на практика още тогава изсичаше информация в пресата и а, трябваше да бъде използван за борба срещу тероризма, преди това официално да ам, е а, прието или да е станало обществено достояние. това е една времена кандидатура, да, но uh, след uh, тази кандидатура ще бъде приета и одобрена постоянната кандидатура. Беше казано, че а, този избор а, ще бъде направен с участието на парламента. Ние сме много открити тук в рамките на нашата комисия, но ние също може а, да заседаваме при закрити врата, да обсъждаме теми, които са много щекотливи. Но не може сега да, се отмя... да има отмятане от неща, които са били одобрени, за които е било дадено съгласие преди това. Разбира се, а, SWIFT беше прият само след като бяха дадени редица гаранции на парламента и след месеци на преговори. Ние в крайна сметка дадохме нашето одобрение а, относно предаването на а, дати, данни на пътници. Ние оказахме съдействие и сега не е времето парламентът отново да претърпи разочарование. И сега господин Алмеда има думата, ако обичате накратко. Искам да ви кажа, че ако трябва да се спазват изискванията за достоверност е, за определена част от информацията, която се очакваше да споделите с членове на комисията, има техническа процедура, е, съобразно процедурата в тази комисия, така че трябва да дойдете в Комисията по граждански права при закрити врата, е, за да може да се сподели информацията, която липсва в диалога с комисията. Предлагам ви да приемете поканата ни и при първа възможност да споделите тази информация в най-кратки срокове. Това да стане веднага след пленарната сесия, другата седмица в Страсбург. Тоест, е, на обикновено заседание на Комисията по гражданските свободи. Предполагам, че това ще стане някъде към е, края на септември. Бихте ли взел отношение? Благодаря. Благодаря за поканата. Аз направих сам това предложение и исках да отбележа това. Аз ще повторя, че не съм казала, че не сме готови да дадем името на наблюдателя, независимо дали е временен или окончателния. Казах, че не съм готов да дам имената днес в формата на заседанието днес. Комисията е готова да съобщи имената на едно подходящо заседание, което отговаря на условията за обмена на конфиденциална поверителна информация. Това искам да бъде ясно. Благодаря ви много. Добре, да. Благодаря. Сега за допълнителен коментар господин Тавариш. Искам само едно пояснение по декларацията за заместник секретаря Стюарт Лити. Ако не греша, обмен на данните започна от 1 август насам. Е, какво станало преди, не знам. Any, any comment on that, Mr. Коментар на това, господин Нунис? Аз не работя за господин Леви. Не се чувствам задължен <laughs> да обяснявам защо той е казал нещо, но предполагам, че тъй като програмата а, се движи вече от няколко години. Господин Левис се е позовал на факта, че програмата ТФТП не е започва от сега, а просто тази конфигурация на програмата започва сега, но не самата програма. И вероятно секретара Леви е мислил е за това, което е ставало преди 1 август в рамките на предишната програма, защото ящи преди Съединените щати имаха сериозни ангажименти с, спрямо Европейския съюз и това от 2-3 години. Така че а, на мен ми се вижда напълно нормално да е казал такова нещо. Извинете, господин председател. Тоест, можете ли да потвърдите, че от 11 юли че на 11 юли е, не са изпращани данни на Съединените щати. Yes. Not on the basis of the new... Не, не, не, да, мога да потвърда, не в рамките на новото споразумение. Okay. Yes, meaning... Yes, we all understand meaning no, of course. <laughs> yes, yes meaning no. <laughs> Да. Е, да, значи не не се е изпращала информация, защото споразумението не е било в сила. Каним ви да посетите следващото обикновено заседание на Либа на, при закрити врата. It'll be, I guess, 26, 27 Предполагам на 26 или 27 септември благодаря ви. Продължаваме с следващата течка от дневния ред, която е свързана с списъците на трети страни, чието граждани са задължени да притежават визи при прекусяването на външните граници на държавите членки и гражданите на страни, които нямат такова задължение. Доклад, който беше изготвен от нашата колега Таня Фаджон. И целта е днес, да се обсъжда днес, е да бъдем информирани от комисията за резултатите от мисиите, проведени тази, това лято. и от госпожа Бус, представителка на комисията. Госпожа Бус ще ни представи резултатите на тези мисии за оценка които бяха извършени в Босна Херцеговина и в Албания това лято. Искам да ви припомня първо, че крайният срок за внасенето на изменение е утре петък, 3 септември, в 5 часа след обяд. А гласуването ще се състои в понеделник на следващото заседание на Либе на 13 септември, така че да може вотът в пленарно заседание да стане на втората пленарна сесия в, в Страсбург през септември. Госпожа Бус, давам ви думата. Thank you, Chair. Um... Uh, е, както знаете, на 27 май 2010 година комисията предложи либерализиран на визовия режим на граждани на Албания и Босна и Херцеговина. Е, и по това предложение комисията определи така наречените бенчмарки за двете страни, е, които трябва да бъдат обект на мониторинг. И по време на последното ни посещение в тази комисия ние обещахме щяхме устно да докладваме за резултатите от е, е, посещението на експерти през юли. Е, посещението в е, Босна и Херцеговина беше от 5 до 8 юли, а в Албания от 12 до 15 юли. И е, комисията, е, доклада, който в момента комисията подготвя, се основава на докладите на експерти от държавите членки, които участваха в е, посещението, други източници на комисията, а също така и писменно на информация от края на юни и от края на август от е, заинтересованите страни. И на това основание ние е, изготвяме нашия доклад, ние е, оценяваме критериите, които продължават да въжат е, за Албания, Босна и Херцеговина. Този документ ще бъде включен в работен документ на комисията и ще приключи, ще бъде окончателно изработен към края на септември. Така че мога да ви запозная е, с е, предварител, предварително с е, резултатите от тази мисия. Ние ги проведохме при пълно сътрудничество с компетентните органи в Босна и Херцеговина. Нека да започнем с Албания. Как е, от гледна точка на развитието на стратегията и политиката за подкрепа на реинтеграцията на върналите се в страната е, беше осъществен напредък. Стратегията и реинтеграцията на завърналите се граждани на Албания е, от 2010 до 2015 година беше прията на 10 юни 2010 година и беше създаден механизъм е, за насърчаване на е, завръщането на албанските граждани в Албания. И е, плана за действие всъщност има предвид регистрация, настаняване, образование и заетост на тези лица. И сега се провеждат усилия за ефективното прилагане на новата стратегия и на работния план и тези усилия трябва да продължат, колкото да засилването на капацитета и прилагането на закона и борбата против организираната престъпност и прилагането на закона, е, трябва е, властта да направи е, напредък. В борбата срещу срещу организираната престъпност има напредък, защото се водят разследвания, прокурорската работа също се подобрява. Освен това е, се засилва и работата на органите по прилагането на закона и се е, предприемат мерки за засилването на е, сътрудничеството между агенциите за прилагането на закона, които участват в борбата срещу от престъпност, в работата им с полицията и прокуратурата и трябва да се направи напредък е, за залавяне на престъпници и по-добра оценка на риска разследването и прокуратурата по случай на корупция е, се подобрява. И има дела, при които има съвместни разследващи звена и освен това има и е, разследване по случаите, но трябва да се подобри законодателството, за да сме сигурни, е, че трябва да има по-широк кръг на имунитет на политиците и на правораздаването правораздавателните органи, обаче това не трябва да влияе на ефективната борба срещу корупцията, колкото до третът бенчмарк и там има напредък. Става въпрос за ефективно прилагане на законната рамка при конфискуването на имущество придобито чрез организирана престъпност, човешките ресурси на полицията, която отговаря за разследването е, на имущество придобито е, чрез организирана престъпност, се увеличи, за да има ефективно прилагане на закона за конфискуване на е, така наречения закон антимафия обучение на лицата, особено от разследващите органи, а освен това и е, трябва да се работи е, за идентифициране на незаконно придобито имущество, съвместно разследване между е, е, финансовото разузнаване, полицията, е, прокуратурата е, по прилагането на закона и е, е, новия е, прилагането на новия закон против мафията беше прият от Конституционния съд в Албания, за да се и ще се няколко, до няколко седмици ще се разбере дали закона съответства на Конституцията, колкото до трите бенчмарка за Босна и Херцеговина засилването на възможността за прилагането на закона срещу организираната престъпност и корупцията. Властите правят напредък. Прилага се борбата срещу организираната престъпност и трябва да продължат усилията по прилагането на законите срещу финансовата престъпност, и е, административния капацитет, капацитета на е, разследващите органи се засили е, защото трябва да има повече персонал и съответно отпускане на финансови средства. Оперативното сътрудничество напредна, както пролича това от цяла поредица от успешни операции по борбата с корупцията положителната тенденция е, към по-ефективни резултати се утвърждава. Е, е, много случаи са предадени на прокуратурата и дори има наказателни решения. Продължава агенцията за борба срещу корупцията и назначението на изпълнителния директор беше продължено след 1 септември и е, тази агенция е, трябва да продължи да действа. Колкото до е, прилагането на плана за действие по електронните данни между полицията и прокуратурата, също се отбеляза добре напредък, а също така и държавните поръчки напредва и има звена за силното на закона. Те трябва да работят в по-близка връзка. И трябва е, обаче е, необходимия капацитет да се увеличава. Е, има дирекция за координация в полицията, за да има и обмен на данни. Директора беше назначен и бяха отпуснати средства. И ролята на агенцията също беше приета. Колко, Та su purificó ubist. With the state level criminal court, very good progress has been achieved. The net... и бяха прияти необходимите изменения на федеративно ниво през юни и юли и влизат в сила в началото на август. Only... Оценката, която ви съобщаваме, е временна. Е, защото процесът не е приключил, но е, като цяло оценката е положителна. Е, всичко, което се установи по време на нашето посещение и информацията, която получихме от властите, ни дава възможност да кажем, че от май 2010 година до сега има напредък и двете страни скоро ще изпълнят критериите на бенчмарк и ние ги насърчаваме да продължат. Е, в деня, когато се приеме това предложение, те трябва изцяло да отговарят на тези критерии. Е, е, Комисията ще изпрати доклада си до парламента и съвета към средата на септември. И съответно парламента и съвета ще решат дали да се приеме предложението или не. Благодаря ви. Благодаря ви. Може ли сега? Искате ли, госпожо Файон, да се изкажете? Благодаря ви, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на Европейската комисия, която присъства на първото ни заседание след лятната вакансия – и което беше обещала да ни направи устен отчет за мисиите за оценка в Босна и Херцеговина и Албания. Радвам се, че и толкова колеги бяха изпратени и смятам, че много хора днес в Босна и Херцеговина следят отблизо нашите дебати днес. Преди всичко искам да изразя своето задоволство от добрия напредък, който осъществиха и двете страни. Имам увереност, че правителствата и на двете страни през последните месеци и особено седмици положиха усилия да покрият критериите за либерализация на визовия режим. Колкото разбирам, докладите са положителни, ще бъдат финализирани и завършени до две седмици и според мен наистина те ще бъдат положителни. ако е така, не виждам никаква причина за каквото и да било закъснение, защото от тук нататък това е технически процес и трябва да си остане такъв до края. Трябва да гарантираме равни условия на всички държави от Западните Балкани, Сърбия, Македония и Черна гора е посрещнаха критериите миналата година и визовия режим беше преместнат премахнат през декември. Мисля, че сега тези две страни също очакват, техните граждани също се надяват да започнат да пътуват свободно а, и с Европа. И мисля, че една година по-късно това може да бъде направено. Искам да кажа две неща. През июни Европейската комисия направи едно законодателно предложение трите страни да влязат в безвизов режим и това се, се каза се през юни, че това ще бъде на 1 януари. Днес същото трябва да се реши за Босна Херцеговина и Албания. И ако искаме да гарантираме равно третиране на всички държави, да, да изпълним обещанията си, трябва да направим това. През ноември в парламента ние дадахме силна подкрепа и подписахме една обща декларация с Европейския съвет, заявяйки, че ще направим всичко възможно за а, да може, когато Босна Херцеговина и Албани посрещнат критериите, ние спешно да премахнем визовия ре, режим. Ако те отговарят на условията, нямаме причини за бавене. Искам да ви кажа, че гражданите и в двете страни много добре знаят какво означава безвизов режим – защото и двете правителства осъществиха информационна кампания, а, че, и обяснявайки, че това не означава да си намерят работа в Западна Европа или да искат убежище, а, защото понякога в началото на годината се беше получило недоразумение поради случаи в другите три държави. Но след тази информационна кампания гражданите знаят, че Свободното пътуване въжи за период, пътуване без виза за 3-месечен период. Това също много важно да се помни. И искам да приключа, призовавайки ви да продължим а, процеса, да се опитаме а, да. А, знам, че програмата е доста наситена, но ние сме обещали на гражданите на тези страни, да завършим този процес. Това е наша отговорност и от това може да зависи и, наш, и доверието в нас и нашия престиж. Нека го довършим. И има още един сериозен процес, който трябва да решим колкото може по-скоро. Това е Косово. Трябва да намерим решение как да включим Косово в процеса за либерализиране на визовия режим, а да не го оставя като една черна дупка, която зае в центъра на Западните Балкани. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бусотил. Вие поискахте, нали? Да, благодаря ви, господин председател. Искам от името на групата на НП и аз да изразя желанието си народите на, да, да поздравя народите на Албания и, на Босна и Херцеговина и да а, заявя, че за нас е удоволствие и а, привилегия като членове на парламента да дадем нашия принос, за да помогнем на нашите приятели в тези две страни по пътя към тяхната интеграция в Европа, която е, техното, е, е техния естествен дом, както и наш дом. Искам да подкрепя казаното от Таня Файон и да поздравя и да я поздравя за работата и по тази тема. Позицията на НП винаги е била да се, е, е, след като се изпълнят техническите изисквания, страните да получат силна политическа е, подкрепа за либерализация на визовия режим и както бе направено в другите балкански държави миналата година. Ние просто чакаме е, потвърждението за изпълнението на техническите изисквания. Надяваме се, че оценката ще бъде положителна и сме ангажирани да координираме усилията си, за да подкрепим либерализацията на визовия режим колкото може по-бързо. ЕНП също е съгласна, че това трябва да стане възможно най-скоро. Благодаря ви, госпожа, госпожа Аржентини. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Файон за, усилията през целия този процес, на който посвети толкова енергия. Точно преди една година гражданите на Сърбия получиха правото свободно да се движат в Европейския съюз. Ние е, обсъждахме с нас и решихме, че това ще даде стимули на Босна Херцеговина и Албания да изпълнят критериите и, и сега изглежда, че наистина са близко до тяхното изпълнение и ще а, е, отговорят скоро на изискванията. За нас е време да им разрешим тази свобода на движението. Ние сме обещали това да, да стане още, още преди лятото. А, те трябва да изпълнят условията, а ние обещахме а, скоро след лятни, летната вакансия да направим това. Затова съм съгласна с госпожа Файон, че ние спешно трябва да вземем това решение. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Ернст. Съвсем накратко. Смятам, че не само поради технически съображения а, трябва да се поощрява присъединяването на тези две страни, а също и от гледна точка на пер, принципните а, положения. Важно е, е, да ам, се стигне до едно такова визово либерализиране, а, за да може тези страни да се открият да се отворят. Аз подкрепям съвсем сърдечно е, докладчика. На второ място нещо, което много ме вълнува. Когато погледнем към Западните Балкани, има само едно черно петно и това е Косово. Не можем е, просто така на с лека ръка да премахнем и да прекратим е, преговорите с Косово. Трябва да да се намери някакъв подход към тази страна. Не може да се изграждат прегради между нас и, и, и нея. Така че да можем да се справим с този проблем. Благодаря ви. Сега пак се обръщам към представителя на комисията. Да, виждам, че има още две вдигнати ръце, обаче е, трябва да се даде думата на представителя на генералната дирекция. Много ви моля, е, бъдете кратки, е, за да можем да спазим графика и да изпълним е, дневния ред. Господин Бандер, Вандерступ. Um...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 Може би не е много разумно да се либерализира визовия режим в Албания и Босна и Херцеговина. Да, има положителни тенденции, отнасящи се до борбата с корупцията. Индекса от Transparency International по отношение на двете страни е 99%. Това е една много добра тенденция, на много добро развитие. Е, и аз съм повече от очуден дали това не е някакъв трик. Шорт. Ако обичате пак накратко. Благодаря, господин председател. Беше ми много приятно да чуя, че правителството в Албания, Босна и Херцеговина, е, че много успешно се борят срещу организираната престъпност. Това, разбира се, ще накара криминалната класа на, да, да осигурят своите е, места. Сега, ако те повече няма да имат визи, е, повече няма да бъдат фрустрирани и ще могат да дойдат в Европейския съюз съвсем официално, може би за 9 дни и ще могат бързо да започнат бизнеса си. Това ще бъде хубаво за разпространение на организираната престъпност, но не толкова хубаво за всички останали нас. А, сега много ви моля, бъдете кратки. И, искам да... Съвсем накратко. А, а, не знам дали е уместно да го кажа тук, но а, смятам, че ние трябва да сме за премахването на визите за Босния и Херцеговина и Албания. Но знам, че също но има и борба с престъпността и с тероризма. И хората от страните, в които има голяма а, организирана престъпност, като Албания, например, не би трябвало да могат да а, влизат безпрепятствено в Европа не да криминализираме самите страни, но да, да, да, да водим борба срещу организираната престъпност тези страни. Госпожа Буш и тя иска думата, но нека така, да бъде така любезна, да бъде кратка. Благодаря, господин председател. Предвид казаното в хода на дискусията, искам само да подчертая, е, че когато дадена страна е, получи право на свободно движение, е, комисията ще наблюдава какъв е напредъка и това не е еднократен акт всичко е, продължава устойчиво и се наблюдават е, реформите, е, които се прилагат на Западните Балкани. Така че процесът по либерализирането на визите не приключва с приемането на предложението. Ще има и последващ контрол. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Мисля, че сега можем да преминем към последната точка от дневния ред, която беше обсъдена на започналото този следобед заседание на координаторите. И това е точката посветена на положението на ромското, ромската общност в Европа. И тук трябва да изслушаме изказването на комисията, преди нашата комисия по гражданските свободи да изрази своята позиция след събитията и последните събития от август, свързани с положението на ромската общност. Сега давам думата на госпожа Франсуаз Лебай, генерален директор на Генерална дирекция правосъдие която ще представи позицията на комисията. Госпожа Лебай, добре дошла. Е, имаме възможност да приветстваме новата генерална директорка на генерална дирекция правосъдие, да й пожелаем успех и дух на сътрудничество в работата, която ще водим съвместно. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за приветствените думи. Радвам се, че мога да работя с вашата комисия в дух на сътрудничество за да укрепим връзките с парламента, между парламента и комисията. Но днес сте ме поканали да говоря по последните събития, свързани с положението на ромите. И бих желала да информирам вашата комисия какви са тези събития и докъде е стигнал размисъла в комисията по този повод. Комисията имаш възможност да изрази своята позиция гласа на госпожа Редин, която отговаряше за тези въпроси и която на 25 август заяви, че макар, че държавите членки имат пълното право да съблюдават обществения ред и да гарантират сигурността на своите граждани на, на националната си територия, правейки това, те трябва същевременно да зачитат европейското право и основните човешки права, така както са записани в хартата на основните права, която вече има правно обвързващ характер след влизането в сила на Лисабонския договор. При това положение комисията трябваше да анализира ситуацията първо от правна гледна точка, но и от гледна точка на интеграцията на ромите в Европа, който е един от важните аспекти. По отношение на правния анализ има редица елементи, които се налага да бъдат разгледани. Дали френските, мерките взети от Франция са съвместими Европейската директива от 38 от 2004 година за свободното движение на хора. Тази директива скрепява принципа за свободно движение, но то не подлежи на редица условия. То подлежи на редица условия, които варират от, от това дали е, става въпрос за европейски гражданин, дали е, е, периодът е 3 или над 3 месеца престой. И се предвиждат редица процедурни мерки, които трябва да се спазват, за да може държавата членка да отговаря на изискванията на директивата. Други съществен аспект е спазването на хартата на основните човешки права и по-специално принципа за недискриминация, вписан в член 21 на хартата. Важно е да се провери дали това е така. Именно за това заместник председателя госпожа Рединг и госпожа Малстрам се срещнаха с френските министри на иммиграцията и по европейските въпроси, за да получат някои пояснения за естеството на взетите мерки и зачитането на елементите, които споменах. Тези пояснения бяха полезни, но е необходимо да се получат допълнителни уточнения и именно за това ще има е, техническа среща утре отново с представители на френските власти. светлината на всички тези данни комисията ще може да се произнесе по правните аспекти в дадения случай. Успоредно с правните аспекти е важно да се анализира положението на ромите в целия Европейски съюз. Бих искала да ви припомня, че вашата комисия отблизо се интересуваше от този въпрос и през април прие едно съобщение, специално посветено на ромите, малко преди срещата на най-високо равнище в Кордоба, посветена на е, ромите. Едно съобщение, което получи одобрението на Европейския парламент. То бе придружено с амбициозни цели за облагоприятстване на интеграцията на ромите в Европейския съюз. Това е важно – защото ромската общност е най-голямата етническа общност в Европейския съюз, между 10 и 12 милиона, разпределени в различните държави членки, и същевременно това е най-дискриминираната общност. Именно за това комисията прие това съобщение и всички структурни фондове, социал... и особено социалния фонд, допринасят съществено за интеграцията на ромите. За периода на финансовата рамка, именно 2007-2013 година, близо 10 милиарда евро от социалния фонд са заделени за интеграцията на ромите особено в държавите членки, където има големи ромски общности. Важно е да се гарантира тези средства от фондовете реално да се разходват и инвестират в полза на тази общност. И за това в своето съобщение комисията – предвиждаше срещи на високо равнище с представители на най-заинтересованите държави членки. Една такава среща се състоя с представители на Унгария по-рано тази година, както и е, една друга среща е предвидена за месец октомври с представители на Румъния. Целта на тези срещи е да подкрепят нуждаещите се държави членки, за да може да се гарантира а, изработването на най-уместните проекти за интеграция на ромите, предвид а, сложността на проблематиката на тези общности. Проблематика, която обхваща образованието, здравеопазването, достъпа до работа и са необходими координирани действия. Комисията провежда един пилотен проект, вдъхновен, излязъл от парламента, който дава методологическа помощ за интеграция на ромите и помага за тяхното интегриране. Именно в този дух комисията се срещна с румънските власти, за да се запознае с техните намерения по отношение на интеграцията на ромите и да се увери, че а, те не престават да полагат усилия в тази насок. Комисията си дава сметка, че има съществени трудности за интеграцията на ромите и е готова да играе ролята на честен посредник между държавите членки, за да им позволи да развият и да укрепят мерките, които ще допринесат за интеграцията на ромите. Комисията смята, че съгласуваните усилия ще бъдат по-полезни както на национално, така и на европейско равнище, а защо не и на регионално равнище, защото точно на регионално равнище се намират ромските общности и там най-лесно може да се облагоприятства тяхната интеграция. Ако спрем Смятам, че това горе-долу е до тук е спрял размисъл в нашата комисия. Както ви казах, има правни въпроси. Е, комисията ще изслуша доклада на съместник председателката Рединг на следващото си заседание и светлината на всички срещи, които бяха проведени с френските власти ще анализира положението. Ще продължи размисъла за да се види по какъв начин да се е, ускори и облагоприятства интеграцията на ромските общности. Благодаря за сведете, госпожо Лебай. Сега, колеги, много ви моля да спазвате ограниченията във времето. 6.30 трябва да сме приключили. Имаме малко под 30 минути за 20 изказвания. Защото много депутати поискаха думата. Моля ви, помогнете ми да контролираме времето. Мога да използвам и чукчето, но моля ви се, спазвайте. Максимум една минута изказване за всеки. Иначе няма начин да успеем. Господин Бусотил. Благодаря. Един прост въпрос. Кога комецията ще може да зави своята позиция по неспазването на, от страна на Франция на европейското право в тази конкретна ситуация в момента. Вероятно следващата седмица ще има дебат за това в пленарна зала и ако комисията и заяви своята позиция преди дебата, ще бъде много полезно. Благодаря ви, господин Моралес. Um, <clears throat> и аз ще опитам да бъда точен. А, тук се говореше за а, съобщението от 7 април на комисията, което за нас е изключително важно. И интеграция, социалното и политическо положение на ромите. Но най-важен въпрос за следващата седмица е доклада обхваща ли това, тези проблеми на интеграцията? И ще има ли някакво политическо въздействие? Докъде ще стигне комисията? говорим за свободата на движение. знаем какво гласи директивата. Смята ли комисията да засегне една важна, един важен аспект, че цялата тази категория хора могат да бъдат експулсирани и при такива колективни мерки няма никаква възможност за индивидуално третиране на отделните случаи и за изключения. И смята ли комисията да повдигна тази основна то е основен пункт. Госпожа Ентвел, благодаря ви. Първо искам да кажа, че с удоволствие констатирам, че комисията отблизо следи тези въпроси. Някога съм опреквала комисията, че е твърде плаха, когато повдига въпроси, но в този случай виждам, че сте наистина в центъра на проблемите и се надявам, че ще продължите а, по същия начин и ще се намесите, ако се наложи. Аз също като бусотил, искам да завите позицията си преди нашия дебат, но също така смятате ли да приемете поканата на, да отправите покана към френското правителство да присъства на срещата? защото всяко правителство може да реши да ви покани където иска, но смятам, че ще бъде неприятно такава среща да се състои извън контекста на, е, е на Европейския съюз. Тя, тя трябва да се състои в рамките на Европейския съюз. Това ще бъде лош сигнал, ако комисията приеме такава среща. Госпожа Флот. Благодаря. И аз поздравявам комисията за нейното присъствие, за нейната бдителност. Смятам, че ролята е също така и ролята на пазителка на договорите и трябва да кажа, че този случай засяга основни а, свободи в Европа, свободата на движение и а, равенството на европейските граждани пред правосъдието свободата, гарантирана от договорите. Трябва да отидем отвъд някакви акробатически номера да а, съвместим практиката на френското правителство, което се оспорва и от френското правосъдие. Много мерки бяха анулирани от френското правосъдие и а, да приемаме също времено това понятие за нарушение на обществения ред, което вече е породило процеси в плеското правосъдие, което трябва да привлече вниманието на Европейската комисия. Смятам, че това тези тъжни събития трябва да предизвикат невиждана мобилизация в полза на ромите, които да бъдат подкрепени на европейско равнище, да се мобилизират средствата от фондовете, добрите практики и в това отношение комисията може да бъде един много силен актьор и да докаже на гражданите, че тя е гарант на правата на гражданите, каквито и да са популистските или националистски уклони в държавите членки. Госпожа Ганс. Uh, благодаря, благодаря. Аз също се радвам, че комисията така интензивно се занимава с този въпрос. През лятото някакси останах с впечатление, че Комисията доста бавно и неуверено реагира. също и заявленията от страна на комисията не бяха е, ясни. Също те се оправдаха с е, субсидиарността. Но тук става въпрос за гарантиране на на човешките права. Комисията е, призова за изработване на една обща стратегия, що се отнася до а, ромските малцинства. А, искам да видя каква е вашата позиция и кога ще започне комисията да изработва тази стратегия. Следващия оратор. Благодаря, благодаря, че а, можем да се изказвам по тази тема днес. Съвсем накратко ще се изкажа, въпреки че много а, дълбоко емоционално се вълнувам от този въпрос. В, а, а, не само във Франция, но в други държави се експлуасират експулсират ромски мълцинства, но сега ние сме сочили вниманието си върху Франция. Това а, е противозаконно, когато ем, се е, действа по колективен начин и по колективен начин се експлуатират хора от определена държава. На трето е, място директивата за свободно движение на хора – както и колегата преди мен, искам да попитам кога ще бъде изготвена стратегията за ромските малцинства за тези 12 милиона души. Тази стратегия трябваше да бъде изготвена много отдавна. Благодаря. Госпожа Ромеро. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да попитам комисията как стоят нещата, дали комисията ще вземе отношение а, по въпроса на нарушаване на хартата на основните права. Ние говорим а, тук за депортиране на едно мълцинство. Посланието е, че други трябва да ги интегрират и се грижат за тях. Кои държави да ги интегрират, ако а, те постоянно биват пращани от а, други държави? Франция е сред основателките на Европейския съюз. Това е едно лицемерие. А, по този начин хартата губи своето значение. Ние а, трябва а, да третираме тези случаи един по един. А, не само правителството на Саркози подхожда по този начин, има и други правителства. Това е една драма, която ние наблюдаваме в момента сега вече е прекалено късно. Дори комисията да се изрази вече е късно, но все пак нека че комисията да каже каква е тяхната позиция, господин Мюллер. Аз ще съм много кратък. Благодаря на комисията за тяхната позиция. Какъв е най-големия, най сложния правен проблем тук. Дали е, защото се подхожда по колективен начин или по индивидуален начин? Дали това се е взело в предвид при тези действия в Франция? ние чухме вече в изостроднените на комисията. На второ място 10 милиона евро са предвидени в проекто бюджета. Тези средства са почти одобрени. Какви са първите резултати от проектите, които са въведени в ход? Благодаря ви. Аз смятам, че реакцията на френското правителство е сравнима с депортиране. Искам да кажа, че ромското население се характеризира с определени черти, които трябва да, да разберем. А, може би трябва да им помогнем, като ги интегрираме. Но защо а, не се гледа на ромите като граждани на Европа с техните права и задължения? Мерките, свързани а, с експериментите, свързани с факта и да се разбере защо правата, изследванията на правата на ромите трябва да се задълбочат. Знаете, че а, бяха направени много проучвания, защото за сега тези изследвания не са пълни или резултатите са грешни. Румите се нуждаят от интеграция, но не на насилствена интеграция, защото това е едно особена, един особен етнос, който трябва да бъде и разбран. Thank you. Mr. Clays. Благодаря, господин председател. Има някои колеги, които прекаляват в реакцията си. Те използват думи като депортиране, като расизъм. Европейския съюз трябва да се вслуша в общественото мнение – преди да предприемат някакви по-нататъчни стъпки. Франция е изправена пред проблеми и разбира се експулсирането на роми е протекло не колективно, а индивидуално за това, че те е, също изграждат незаконни е, лагери. И аз смятам, че френското правителство има право, защото това е в рамките на суверенитета на държавите членки. И ние, като Европейски съюз, трябва да се намесваме възможно най-малко. Благодаря, господин председателю. Да, а, ние сме изправени пред един проблем, пред един европейски проблем. Тук става въпрос за европейските граждани, за европейското управление, за европейското законодателство и европейските ценности. Правителството на а, господин Саркози отиде прекалено далеч а, и прекалено далеч по отношение на ксенофобията. Това е едно това е колективно престъпление. И то излиза извън рамките на а, ром, а, ромското мълцинство. А, става въпрос за криминални а, статистики. А, ромите, те са а, европейци. Е, има възможност за легална иммиграция, но иммиграция не е възможна, когато властите на определена държава се противопоставят. Аз се позовавам на думите на господин Базеско в Румъния, който направи много разтъсващи коментари по отношение на ромите. На ромите дори и в собствената му държава. Комисията а, трябва да разследва случая. Искам да попитам комисията дали са готови да действат срещу правителство на господин Саркози и срещу други правителства, които действат по подобен начин. Тъй като това противоречи на европейското право и на договор от Лисабон. Благодаря ви. Госпожо генерален директор, искам да ви кажа няколко цифри за френската действителност, които ще ви позволят да релативизирате малко въпроса. По-настоящем във Франция има 36 000 роми от български и румънски а, происход. А, те са 50 000, 50 000 в Испания, и, в Италия. Именно за това а, думите на президента Саркози са а, недопустими. Френското а, правителство жонглира с цифрите, когато експулсира. Беше бе определена цифра на 25 до 30 хиляди експулсирания годишно. Сред тези хиляди експулсирани има от 6 до 9 хиляди румънци. Един четвърт от експулсиранията на чужденците са европейски граждани, ромски граждани. Те са практични, те се връщат след 3 месеца. Е, така че те няколко пъти годишно могат да бъдат експулсирани. И това обяснява сега обръщането на френското правителство към румънското. От това лято римските табуни се са подложени на полицейски мерки. Не може да се прави анализ за всеки случай по-отделно. Формата е еднакъв за всички. Не е възможно да се а, нюансират случаите. Това са колективни експулсирания. Искам, за разлика от господин Босотил, да поискам комисията да, да достатъчно дълго да анализира френското е, френски случай, да разпита и гражданските е, организации, които работят с ромите. Имаше скоро един доклад, който беше разпространен на всички депутати и който сигурно сте получили. Господин Прозелино. Грация, Благодаря. Тук говорим за един европейски проблем, защото има нарушение на европейските договори и правата на европейските граждани. Това е още по-сериозно. Европейски граждани се дискриминират и не могат да защищават правата си стават обект на експулсиране. Трябва много внимателно да следим какво става във Франция при правителството на Саркози. Но подобни мерки бяха взимани и в Италия. И така се криминализират роми, има атаци, атаки срещу римските, а, е, ромските тъп... А, е, има скрути мерки и трябва да се обърне особено внимание на това явление. Е, радвам се, че комисията се е заинтересува, но трябва... За сега качели реакцията е плаха много е важно в какъв срок ще се даде реакцията, ще се даде отговор. Защото иначе има риск никога ромите да не се интегрират. Страх ме и от съревнованието на, с друг, на другите големи европейски държави и това буди голяма закриженост в общността. Госпожа Келер. Um, Искам да знам, ако открите случаи на депортиране и нарушение на европейското право, казвате, че не сте но Ако намерите такива случаи, каква ще бъде вашата реакция спрямо френското и всички останали правителства, които са виновни за подобни нарушения? Благодаря, госпожа Гион. Благодаря. Искам да добавя, че ромите във Франция са практичен козел опущение, който служи за изкупление на липсата на ефективност в економическата и социалната политика на правителството. Искам да комисията да уточни какъв ход ще даде на резолюцията на парламента за приобщаване на ромите, гласувана през март за да премине към един по-волонтарийски, по-координиран етап за интеграция за ромската общност? И второ, какви са намеренията на комисията за да може всички заинтересовани държави членки, и защото тук не става въпрос само за България, Румъния и Франция, които в момента са под светлината на прожекторите, да бъдат изправени пред своята отговорност прямо европейското право, своите задължения и интеграцията на ромите. Благодаря, господин Ван Стумп. Ehm, eh, Благодаря, господин председателю. Споделям мнението на а, моя съсед. Много високопарни думи се говорят, че определени държави членки просто прилагат своето законодателство. Аз не познавам в детайли ситуацията във Франция и не мога да се изкажа компетентно, но в Холандия две трети от ромите са а, включени в един регистр и министъра по интеграцията сподели, че ромите а, остават из, извън рамките на обществото. Те са в са марганализирани. Но дали да експулсира едни или други хора остава решение на съответната държава членка. Ситуацията във Франция трябва да бъде решена от самите французи. Благодаря. Това бяха изказванията на депутатите. Те се вместиха в рамките на 25 минути. Искам да благодаря на всички депутати за това, че те се придържаха към своето време за изказване. Нека да дадем думата за отговор страна на комисията на госпожа Левайн, която е генерален директор. Благодаря, господин председател. Аз имам 5 минути да отговоря на въпросите. Не е много, но ще групирам темите. Изказванията показват колко сложен е проблема. Този той трябва да бъде разгледан от най-различни гледни точки. Първата група въпроси се от, бяха отправен характер. Мога да кажа за сега, че комисията е пазителка на договорите и отговаря за правилното прилагане на европейското право от страна на държавите членки и разбира се, нашите срещи с френските власти целяха да се уверим в истинността на фактите, да получим пояснения и да анализираме тези факти от гледна точка на свободното движение и зачитането на основните права, дискриминацията и проче. Т.е. да уточним точно как стоят нещата. Такава ще бъде и утре техническата среща с представители на френските власти. Друг въпрос беше зададен от редица от вас. Кога позицията ще заяви своята позиция? Тогава, когато узнае всички факти. Мисля, че утрешната среща ще бъде полезна, че следващата седмица ще изслушаме доклада на госпожа Рединг за обстоятелствата, включващи всички пояснения, уточнения и факти. И смятам, че веднага след това, при първа възможност, комисията ще се произнесе. Разбира се, е, надявам се, че е, това ще може да стане по време на дебата следващата седмица в пленарна зала. По отношение на друга група въпроси, които споменаха, че са заделени 10 милиарда евро за интеграцията на ромите. Какво е станало с тези пари? Комисията работи с държавите членки и всички структурни средства се разпределят. Това е, разбира се, предимно отговорност на държавите членки. Те трябва да реализират проектите. И именно това ще бъде една от темите на срещата ни с румънците, за да проверим каква е, е какъв е ефект от всички предприяти де, действия. Е, комисията вече е подкрепила тези държави членки, които са изпитвали нужда от помощ, за да идентифицират полезните проекти и е решена да продължи в тази насока и да разшири дейността си. Имаше един въпрос за особеностите на ромската общност. Разбира се, че отчитаме това. Всички тези елементи допринасят за сложността и за трудното намиране на адекватни решения. Размисъл продължава. и в двата аспекта, правния и мерките за интегриране, комисията също ще изслуша доклад на госпожа Рединг следващата седмица и ще участва във вашия дебат в пленарна зала. Имаше въпрос за участието на комисията в срещата, организирана от френските власти за някои министри на вътрешните работи. Комисията беше поканена на тази среща и компетентната комисарка, госпожа Малстрам, която отговаря за вътрешните работи, ще участва в нея. Благодаря ви, благодаря на вас за информацията и отново много добри пожелания за работата ви като генерален директор правосъдие. Благодаря на преводачите за тези 5 минути.